Um, Колеги, разбирам, че ще се гласува и в друга комисия, така че е необходимо да започнем гласуването тук незабавно. Колеги, моля ви да заемете местата си и ще започнем гласуването. Има други гласувания в други комисии, така че не искам да задържам никого повече от необходимото. И така, относно предложението за регламент на парламента и съвета за временното повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници, докладчик Таня Файон. Желая ли докладчика да се изкаже накратко? Таня, заповядайте. Благодаря господин председател. Уважаеми колеги, няколко думи относно компромисите и доклада, в който гласуваме тази вечер. Всички вие знаете колко е важна шенгенската зона за нас в комисията Либе и как контрола по вътрешните граници, който продължи излишно много, подрони основните правила на Съюза – Максималният срок за въвеждане на повторния граничен контрол е до една година и това е за което ние настояваме. Освен това, няколко допълнителни процедурни предпазни клаузи относно начина кога и как могат да се въведат такива временни, временно въвеждане на граничен контрол – Компромисите отразяват амбициозен, но, амбициозно, но балансирана гледна точка. Искаме да прекратим повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници, а не да го удължаваме и да въведем съвсем ясни правила, кога може да се въведе и за какъв период от време. Настоявам, колеги, да подкрепите компромисите и доклада. Благодаря. Благодаря. Съвсем ясно казано от докладчика по отношение на компромисите. И така, нека да започнем гласуването по компромисно изменение 14. Госпожа Холмайер, процедурен въпрос. Нека първо да приключим с гласуването и след това. Първо ще приключим с гласуването по изменение 14. Компромисно изменение 14. We Тъй като вече бяхме открили гласуването. Картата ми не работи. Това ли искахте да кажете? Не. Не ставаше въпрос за процедурен въпрос. Моника, нека да опитаме отново. Искате ли да кажете нещо друго, освен на проблема с картата? Господин председател, едно 4-3, е свързано с краткосрочния контрол – проведен съвместно между две държави, краткосрочен за кратък период от време. В случай, когато става въпрос за наркотици, например, границата между Чехия и Франкония работим в много кратки срокове и би трябвало да е възможен контрола на границата, както и до границата. Но трябва съвсем ясно да се каже, че е разрешено за кратко време и на границата. Ако ми позволите да довърша изказването си относно това, защо трябва да гласуваме отделно по този въпрос. Тоест, молбата ви е да гласуваме отделно по този въпрос, така ли? Добре. Приемливо ли е това? Гледам към докладчика. Приемате ли това предложение? Приемливо е. Добре, тогава отделно ще гласуваме. Когато стигнем до този въпрос, тъй като все още не сме на съответното изменение, за което беше повдигнат процедурния въпрос. Така, продължаваме към компромисно изменение 25. Благодаря. Откриваме гласуването. Okay, so the EPP have one too many. ЕНП имат доста. Ще бъде една от онзи тип вечери. И така, затваряме гласуването. Изменението се приема. Компромисно изменение 16. Откриваме гласуването. The vote is closed. Закриваме гласуването. Приема се. Компромисно изменение 19. Откриваме гласуването. Закриваме гласуването. Приема се. Изменение 4-3. Това е точно преди компромисно знание 24. Изменение 143 на страница 4, точно преди компромисно изменение 24. Молбата беше да гласуваме отделно по това изменение. И така, сега гласуваме по изменение 143. Откриваме гласуването. Все още гласуваме по изменение 143. Затваряме гласуването. Отхвърлено е. Компромисно изменение 24. Гласуваме. Прекратяваме гласуването. Приема се. Изменение 1.4.6. Гласуваме. Затваряме гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 15. Гласуваме. Затваряме гласуването. Приема се. Изменение 21 и 148. Гласуваме. Затваряме гласуването. Приема се. 150 и 23 изменения. Едно а, общо гласуване. Приема се. Компромисно изменение 17. Гласуваме. Приключваме гласуването. Приема се. Компромисно изменение 18. Гласуваме. Прекратяваме гласуването. Приема се. Изменение Изменение 126. Приема се. Изменение 1 6. Гласуваме. Затваряме гласуването. Отхвърля се. 1.6.5. 165 изменение. Гласуваме. Прекратяваме гласуването. Приема се. Компромисно изменение 21. Гласуваме. Извинете, казва председателя. Е компромисно изменение 20. Компромисно изменение 20. Гласуваме по него. Гласуваме по компромисно изменение 20. Прав ли съм, Джудит? Освен това, днес имам рожден ден, така че бъдете любезни с мен. Компромисно изменение 21. Гласуваме. А, трябва. Така, предходното се приема. Сега гласуваме по компромисно изменение 21. Затваряме гласуването. Какво се случва? Моля ви, не правете това. Не мога да го понеса. Приема се. Объркахте ме. Компромисно изменение 22. Гласуваме. Затваряме гласуването. Приема се. Изменение 185. Гласуваме. Затваряме гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 23. Гласуваме. Затваряме. Приема се. Изменение 40 и а, 405. Извинете, казва председателя, тези знания не бяха прияти, така че няма нужда да гласуваме по тях. Затваряме гласуването. Приема се. Гласуваме по номер 43. Затваряме гласуването. Отхвърля се. Точки от преембюла. Компромисно изменение първо. Гласуваме. Затваряме гласуването. Приема се. Компромисно изменение 2. Гласуваме. Затваряме. Приема се. Изменение 3. Гласуваме. Затваряме гласуването. Приема се. Компромисно изменение 26. Гласуваме. Затваряме гласуването. Приема се. Компромисно изменение 3. Гласуваме. Затваряме. Приема се. Компромисно изменение 4. Гласуваме. Затваряме гласуването. Приема се. Компромисно изменение 5. Гласуваме. Затваряме гласуването. Приема се. Комп... Изменение 69. Гласуваме. Затваряме гласуването. Отхвърля се. 70. Гласуваме. Затваряме гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 6. Гласуваме. Затваряме гласуването. Приема се. Изменение 77. Гласуваме. Затваряме. Приема се. Изменение 77. Гласуваме. Затваряме гласуването. Отхвърля се. Изменение 78. Гласуваме. Затваряме гласуването. Приема се. Изменение 79. Гласуваме. Затварям гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 7. Гласуваме. Затварям гласуването. Приема се. Изменение 84. Гласуваме. Затварям гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 8. Гласуваме. Затварям гласуването. Приема се. Компромисно изменение 91. Извинете, казва председателя, не е компромисно, а просто изменение 91. Уморен съм. Така, приключваме гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9. Гласуваме. Затварям гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10. Гласуваме. Затварям гласуването. Приема се. Компромисно изменение 11. Гласуваме. Затварям гласуването. Приема се. Изменение 103. Гласуваме. Затварям гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 12. Гласуваме. Затварям гласуването. Приема се. Компромисно изменение 13. Гласуваме. Затварям гласуването. Изменение 115 гласуваме. Затварям гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по изменения текст като цяло. Гласуваме. Всички са гласували. Приема се. Гласуваме решението да се започнат преговори. Да или не? Гласуваме. Затварям гласуването. Приема се 24 против, няма а, въздържали се, 54 за. А, отиваме на пленарно, нужно ни е мнозинство от 31. Благодаря ви, колеги. Приключваме с гласуването. Има още една точка от дневния ред. Ще ви помоля, ако напускате залата, да го направите тихо. Тези, които не са членове на Либе, ще ме разберат. Благодаря, Томас. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so um, colleagues, uh, we're going to move straight. Колеги, преминаваме директно към следващата точка от дневния ред, а именно създаването на визовия кодекс. Моля ви, който напуска да го направи тихо. Докладчика е тук. Нека продължим. И така, колеги, това е създаването на визов кодекс на общността. То, докладчик е Хуан Фернандо Лопес Агилар. В този кодекс се определят условията за издаване на визи с кратък престой и на първо място ще дам на думата на докладчика, после на докладчиците в сянка. Моля ви, колеги, за тишина. Благодаря, че докладчикът е тук. Моля ви за тишина, колеги. Хуан Фернандо, съжалявам за шума, но моля те вземи думата и представи своя проект по доклад. Thank you, Chair. At this late hour. Happy birthday! <laughs> Благодаря, господин председател, и честит рожден ден! That's a big hack. I I just uh, keep my headphones precisely to avoid the uh, the noise around, the noise around. But I'm intending to be to be brief, although it's it's an issue. Много ви благодаря, че ми давате думата. Много е важен въпрос. Моя Мое задължение да ви представя този кодекс не е нова тема. Първо имаше инициатива предприета от Европейската комисия този понеделник. Комисията реши да оттегли първоначалното си предложение и, за инициатива и това е втората инициатива, която предлага и за това е и доклада. Приносим разбира се, от докладчиците в сянка след предложението и Представянето в комисията Либе на 20 юни тази година а, и проведените на 12 юли обсъждания и с участие на много заинтересовани страни от много държави членки и отделни а, лица, които привлекоха нашето внимание към различните елементи. И така, е, този, това предложение е добро начало за компромис, за Има много сериозен интерес и от е, комисията, и от парламента да се одобри тази инициатива, затова смятам, че Европейския парламент трябва да работи съвместно, за да може на време преди края на този мандат да се постигнат резултати. И за да се постигне тази цел, трябва да се ангажираме с динамична работа, с максимални усилия, Надяваме се първа среща от тристанния диалог преди коледа да се организира. Декември. Съвсем накратко някои коментари за предложението и за измененията, с които смятам да се взема в моя проект доклад. Първо, важно да се подчертае, че повечето от съдържанието е от технически характер. Много е сложно. Има много технически елементи, които трябва да се анализират и разгледат. Държавата членка, компетентна по разглеждането на мобата за виза и съпъсващите документи и така нататък, трябва да спазва нужните стандарти и трябва да се има предвид, че трябва да се способства за бързото издаване на пътни документи на добросъвестните гражданите. И така, докато пазим сигурността, трябва да пазим Европейския съюз от проблеми. Процедурите в визовия кодекс за мен е жив... Е, играят много важна роля в економическия сектор. Затова и имахме и посещения от различните заинтересовани страни. Две а, важни причини за различни региони, например моя, туристическите сектори, да могат електронно да се попълват формулярите. Много технически елементи има тук. Но, да си спомним, улесняването е цялото, цялото основа на предложението. Това е от това е вдъхновено предложението. В настоящото предложение комисията свързва визовата политика, за да се постигне баланс между темите свързани с миграцията и темите свързани с сигурността. Външните връзки. Има някои политически е, идеи тук включени и трябва да постигнем правилното равновесие между загрежеността за сигурността и миграцията и улесняването на визовия режим, без да отдаваме твърде голямо значение на едното или другото. И не трябва да забравяме, това също е подчертано и от Назорния орган за защита на данните на Европейския съюз, когато се говори непрекъснато за миграции и така нататък сигурност. Не трябва да се объркват темите, свързани с сигурността, действително иммиграцията от една страна и от друга страна най-добровосъвестните граждани, които а, са подали му база виза. И така, използваме във визовата политика за насърчаване на други области на политиката. Не са част от предложението. Ако се сравни всичко това с свързаното с а, сигурността. То е много силно застъпено. Така че смятам, че трябва да има баланс между економическите аспекти и добросъвестните пътуващи от една страна и от друга страна, миграция, сигурност и така нататък. security risk. The vast majority of visa applicants into the European Union <coughs> are not intending to migrate. They are intending to enter the territory. Много от искащите виза не са не би следвало да се третират като мигранти, тъй като те имат други цели за навлизането си в европейска територия. Ще си спомните, че имаше намерение по-рано да се е, свърже визовия кодекс с е, такива е, идеи като хуманитарна виза и законно съобразни пътища за мигранти. Това беше отхвърлено напълно и подкрепено от комисията Либе и се радвам, че пленарна сесия потвърди според мен този отличен резултат, за да можем да се съсредочим върху съдържанието на настоящото предложение именно визовия кодекс. Включването на а, такива елементи за повторно приемане в кодекса е свързано с а, договорностите с трети страни за повторно приемане. Комисията първоначално не го е разглеждала като някакъв вид а, разменна монета, но просто като начин да се стандартизират а, условията за визи в а, държавите членки на Европейския съюз, но в този нов политически контекст, в който а, толкова много сме загрижили за сигурността, Комисията също признава, че е явно, че по-доброто съсред, а, сътрудничество с а, трети страни не би следвало да се постига единствено и само с визова политика. Трябва да има микс от политики, съчетание от политики в различни области развитие, а, инвестиции, образование и така нататък но а, този микс от политики не присъства, не е така застъпен в настоящото предложение на комисията. Освен това, има и липса на данни в оценката на въздействието, няма достатъчно а, констатации. Всъщност там комисията признава, че няма реално доказателство, че а, визовата политика може да доведе до реални а, резултати. Смятам, че трябва парламента да подчертае този елемент от оценката на въздействието на комисията, за да може да се има това предвид по принцип че подобен подход към трети страни няма как да бъде подкрепен от реални данни. Беше казано, че визовия кодекс не е мястото за хуманитарните визии, но в същото време те настояват, че трябва да е място, в което се разглежда политиката за реадмисия. Трябва да постигнем равновесие а, и в това отношение. На следващо място а, здравна застраховка, път на здравна застраховка. А, ние настояваме, че не следва за краткосрочна виза да се представят такива документи. Съгласен съм, че пътната здравна застраховка може да бъде една несъразмерна тежест за искащите виза, но няма доказателства, че кандидатстващите за виза представляват сериозен риск за много сериозни разходи за държавата членка. Що се отнася до процедурите, трябва да бъдат укрепени предложенията. Например, трябва да може да се поиска виза не само, само 6 месеца преди а, самото пътуване, но може и 9 месеца. Би трябвало да може и 9 месеца предварително, за да може след това кандидатстващия да си купи по-ефтин билет за самолет. Също така накрая каскадното издаване на а, все по-дълги и по-дълги периоди а, визови това може да е от полза не само за самите пътуващи, добросъвестни пътуващи, а и за самите консулства. Така че предлагам да направим из... предложение за изменение да се подобри системата. Ам... Повечето консулства вече имат добри практики в това ам... отношение и различни правни защити, които се ползват. И приключвам с това, че това е началото на преговорите и чакам с нетърпение да продължим работата с докладчите в сянка. Председателят, докладчите в сянка, искате ли да коментирате накратко? Хайнс? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за първото му представене. Отново бих казал, че улесняването на визовия режим, тук става въпрос за трети държави, ще обогати, разшири взаимоотношенията и във връзка с спортисти и други области. И от друга страна, тук имаме хуманитарните визи, като докладчик господин Агилар. Тук постигнахме компромис и приключихме с тази тема. А сега отново в този доклад виждаме много ясни опити да се включи отново хуманитарната виза през задната вратичка. Това е нещо, което не можем да приемем. Свързването на визовата политика с репатрирането, редмисията, това е нещо, което можем да приемем. Все пак предоставянето на визи на граждани трети страни е акт на добра воля и ние приемаме, че гражданите на тези трети, т.е. въпросните трети държави също биха проявили добра воля и биха приели обратно тези граждани – С застраховките, ако залечим всичко това, означава, те трябва да се поемат разноските на хора, които са се разболяли по време на пътуването. Мисля, че това не е сериозно. Споменавам само основните моменти. За съжаление, трябва да ви напусне да отида в комисията ФЕМ, защото няма как да остана тук. Мисля, че ще има много изменения, които ще направя предложим, но ще успеем да постигнем компромис и нека да не забравяме, че ние сме отговорни пред европейските граждани, а не пред някой друг. Трябва да направим опит, защото иначе просто ще се гласува. Благодаря.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 Прочетох внимателно доклад на социалистите и демократите. Казвам, е, че е, за ЕКР връзката с е, визите и споразуменията за обратно връщане е ясно. Връзката е логична. Ако дадена страна не приема да приеме неин гражданин, ако това лице е живяло незаконно в нашата страна, защо тогава да има привилегии към тази страна е, по отношение на визите? Социалистите е, доведоха до блокиране на този въпрос, който е изключително важен за туризма и е, добронамерените пътници. Много съм очудена от това, че докладчика иска този член да отпадне, при условие, че му е ясно колко е важен този член, ако иска да се постигне съгласие в съвета. Е една от причините, според социалистите и демократите, за да отпадне този член, е, че в визовия кодекс нямало добро съчетание на различни видове политика. Социалистите критикуват, че нямало инвестиционна политика или социална или образователна политика. Тук, извинявайте, говорим за е, визов режим, за визова политика. Ако по този начин социалистите мислят и работят, мога да ви уверя, че досието няма да се приеме преди следващите избори. Това е пропусната възможност за нов тласък за европейския туризъм. И според мен това е просто непростимо. Председателя, благодаря. Докладчик в сянка от зелените, имате думата. Благодаря. Този визов кодекс беше първият въпрос, който дойде на масата ми, когато станах депутат 2014 година. Тогава имахме чудесно предложение от комисията. То стана основа за нашата работа. Както знаем, винаги изникват някакви проблеми. Примерно, е, можем ли да постигнем съгласие по хуманитарна виза? Макар и тук в парламента е, по различни поводи в миналото сме давали съгласието си, че хуманитарната виза е нещо, което ни е необходимо необходимо. Така че жалко, е, жалко, е, че когато на времето постигнахме единодушие по хуманитарната виза, последствие нещата бяха разводнени и е, визовия кодекс, който обсъждахме тогава, беше средство за улеснение е, за хората, които идват в Европейския съюз, за да ни посетят или идват по различни причини. Въпросът е, беше тогава да се въведе улеснение, а не затруднение. Сега пред нас е нов визов кодекс. С него вместо е, да се постигне улеснение, е, се създават нови препятствия по пътя. Макар и да има някои предимства и положителни точки, има а, е, а, някои неудобства. Например, връзката с споразумение за реадмисии. Според мен в този кодекс мястото за такива споразумения. Е, е, тук не е място на такива споразумения. Има много други области и не смятам, е, че това трябва да се включва в визовия кодекс. Е, така както казахме, е, хуманитарните визи не би следвало да бъдат част от визовия кодекс, защото тогава споразуменията за реадмисия да са част от визовия кодекс. Много неща вече бяха казани. Въпреки това, искам да направя още един коментар във връзка с хуманитарната виза. Ние гласувахме по е, предложение по доклад по собствена инициатива за хуманитарните визи. Така че извървели сме вече дълъг път, но виждам, че и ни предстои дълъг път. Ако все още е, се запазва доброволния принцип за използване на хуманитарна виза, остава ни дълъг път, остава ни да извървим и дълъг път помежду си тук в парламента. Готова съм да се съглася с повечето отказаното от господина Гелар и показаното от него за визовия кодекс. Следващи изказващ се госпожа Верган. Благодаря, господин председател. Понякога се чудя за какво говорим в този дом. Е, имах привилегията от самото начало да работя по тази тема и да видя цялото развитие. Реформата на визовия кодекс се целеше улеснение на транзита на туристите, на, на туристите докато в някои е, групи имам чувство, че това е просто инструмент за борба срещу така наречената незаконна емиграция. Аз, която имам привилегията да бъда граждани на страната, която издава една четвърт от дългосрочните визи в Европейския съюз, мисля, че трябва да домислим нещата. Ние се гордеем с това, че се улеснява туризма, докато тук се въвеждат ограничения, които нямат абсолютно нищо общо с политиката за краткосрочни визи. Просто ние е, сме обладани от мисълта за незаконна миграция. Не става въпрос да бъдем идеалисти, на които ни им показа тревогите на европейските граждани. Но европейските граждани държат на определени ценности, като например нашите държави да спазват принципите на международното право. Така че е, тази визова система има изключително много измерения. От една страна, ние имаме привилегията да бъдем граждани на Европейския съюз. Нашите граждани почти не трябва да искат визи, когато пътуват по света. Те трябва малко по-малко да ни обладава мисълта за това какво става с граждани на трети страни, когато искат да дойдат в нашите държави. Така че не разбирам защо издаването на виза да се поставя под условието какво е поведението на правителството на определена страна. А, е, ние просто обръщаме света а, е, наопаки. Ние освободихме визовия режим с а, е, Обединените арабски емирства. Няма да правя коментари по новините и по последните събития, но пак казвам, нека да се откажем от някои натрапливи мисли. А, аз съм против поставянето като условие споразуменията за реадмисия. Това няма абсолютно нищо общо, свързано е само с държание на правителствата. А в момента говорим за правото на движение на гражданите на определени страни. Не виждам защо трябва нещата да се, връз... да се обвързват. Те нямат нищо общо. Също се отнася и за хуманитарните визи. Не съм съгласна с докладчика. Хуманитарните визи не са законен път към Европейския, Европейския съюз, а просто право да приемем хора при условия, при които живота им не се поставя под опасност. За това говорим. Докато тук се смесва всичко. Господин докладчик, в значителна част мога да приема вашите предложения. Няма да навлизам в подробности. Искам да се спра само на две-три неща, които ме смущават. Аз съм против увеличението на цената на визите. Защо съм против? Колкото повече вървят нещата, толкова повече издаването на визи ще стане инструмент за богати за сметка на най-бедните. Още повече, че е, е, консулските служби ще имат възможност е, да искат да се плаща политиката им към възлагане на услугата на частни служби. Това е връх на отсъствието на достоинство. В страните на юг от Сахара, където хората са най-бедни, цените на визите са рекордни. Аз съм и против прекалено нашестващите искания. Е, е, радваме това, което иска докладчика във връзка с здравето, но искам да се отиде по-напред, особено когато търсим роднински връзки с лица, които се съгласяват да поемат разходите на лице, което идва на територията на Европейския съюз, е, за... като турист. Като турист. И тук смятам, че е, е, обръщаме нещата с е, краката нагоре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 Знам, че имаше, знам, че имаше предложения не от докладчика от комисията, но не разбирам защо ограничаваме представители на организации, които идват за семинари или за конгреси, да има някаква възрастова граница. Не идват само млади хора, идват представители на всякакви организации по света. Не трябва да има възрастова граница. За да се улесни визовия режим, трябва да се знае, че това няма няма нищо общо с младостта. Господин докладчик ще направи изменения в тази посока и мисля, че добре сътрудничим. По същество съм съгласна с духа, който ви владее. Um... Благодаря, Мари Кристин. Много съществено. Много, много, много, много съществени изказвания от докладчиците в Сянка и имайте предвид крайния срок за подаването на изменения за доклада 5 ноември. Благодаря ви за изказванията ви. Благодаря, колеги, за търпението. Късно е. Господин Тери Кабрас е тук. Докладчите в Сенка също са тук. Затова нека пристъпим незабавно към следващата точка от дневния ред. Благодаря на всички е, за усърдността и търпението. Знам, че е много късно. Пристъпваме към състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 година. На 6 септември господин Тери Кабръс, който е докладчик по този доклад, е, каза, че има 460 изменения по доклада. Днес той ще ни запознае с тези изменения okay, it's okay. It's Mr. Terry Cabras. Господин Тери Кабрас, докладчик, търпеливо чака. И един-двама докладчици в сянка са тук. Благодаря ви. Господин Тери Кабрас, благодаря ви. Голямо благодаря на всички, които все още са тук. Short, благодаря. Ще бъда кратък, тъй като е късно и сме изморени. и а, всички имаме а, работа. Благодаря на докладчетите в Сянка за извършената работа по доклада за състоянието на основните права. Както казахте, 416 изменения бяха представени които със сигурност ще обогатят окончателния текст. Искам да подчертая, че сега имаме по-малко изменения, отколкото през предходната година. Това може да се тълкува по много начини, но за мен това е добър знак, тъй като това означава, че докладчиците са се съгласили с необходимостта от а, а, сбито и ясно представяне, което е нещо добро. Виждам, че имаме обща гледна точка по общото съдържание на документа в сферата на основните права. Защита на правата на жените, защита на мълцинствата от дискриминация, медийна свобода. Споменават се и крайно десните движения – Целта на този доклад е да се посочат темите, които засягат европейския политически живот през 2017 година. Не искаме да има нищо пропуснато. Темите бяха избрани поради своето социално и политическо въздействие и тъй като изискват незабавна реакция – Както се каза в изпратения до секретарията имейл, всички езикови версии ще бъдат на лице на 19 октомври, а на 6 ноември от 10 ще се проведе обсъждане. Така че благодаря на колегите, на докладчиците в Сянка, които допринесоха за документа. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Тирикабрас. Знаем, че има много изменения по доклада за състоянието на основните права. Знаем, че е свършена огромна работа, така че много благодарим на всички ви. Силвис, докладчик в сянка от СНД. Благодаря. Телеграфно. Всичко ще мине много-много добре ако стигнем до края по новия баланс между проблемите, по които работим, вече сме ги обсъждали. Въпросът с основните права е важен. Всичко ще мине добре. Всичко ще мине добре, ако имаме съгласие по въпроса за правата на жените по правата на жените като настояваме на борбата срещу сексуалния турмоз. По правовата държава казах, дискриминацията, престъпленията по омраза. Почертах много неща и по ЛГБТ. Можем да постигнем напредък и по въпроса за дискриминацията на ромите по емиграцията и убежищата, необходимост от спазване на основни права, с изменения по незаконно поведение в определени държави членки и накрая всички въпроси свързани с, с фалшивите новини. Всички тези изменения са поставени. Надявам се да се разберем, Надявам се, Тери, ти да отстраниш някои особено отвратителни изменения, особено във връзка с правата на жените и с е, физическото насилие. Понякога това просто отива отвъд здравия разум. В този част това е всичко, което мога да кажа. Да, Искам, да, точно така, точно така. Браво, браво. Не искам още повече да се говори по това време. Мари Кристин, искате да зададете въпрос. Има ли доклад, по който да не сте докладчик в сянка? Има правила за усърдна работа за някои депутати. Някои от тях са тук и координаторите. Вие сте докладчик в сянка и по този доклад. Е, господин председател, е, честит рожден ден. Ще бъда съвсем кратка. Нямам е, несъгласие нито с докладчика, нито с това, което каза Силви. Споделяме едни и същи тревоги, особено по правовата държава. Вие чухте мнението ни. Трябва с това да започнем. По въпросите, които будят тревога. Е, които будят е, тревога за мен или за моята група. Борбата срещу тероризма и спазването на основните права, правото на сигурност на гражданите не следва е, да се превърне в посегателство към основните права, да се избегне в същия дух да гори сухото покрай суровото миграция, престъпност и тероризъм, няма да говоря за това, което мислят други по този въпрос. ме и въпроса за полицейското насилие и това трябва да се включи. Е, Подкрепя много от забележките на Силви по борбата срещу дискриминацията. Тъй като е късно, няма да говоря повече подкрепям докладчика в желанието му да отиде малко по-далеч в необходимостта да подкрепим Агенцията за основните права. Господин председател, още веднъж честит рожден ден на Вах си. Е, това, че говорих повече от определеното преди. Благодаря. Извинения. А, не видях, че а, сте чак там отзад. Не знам защо толкова далеч назад сте седнали. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Желая ви честит рожден ден и ви пожелавам да имате поне още 100 щастливи години пред себе си. По отношение на доклада, за нас този документ е доста едностранчив, но ще се постараем да коригираме баланса посредством измененията ни, особено в областта на религиозните свободи. Тази тема не е засегната в текста. В текста не се споменават въпросите и проблемите на агресията срещу религиите. Надявам се, че тези изменения ще бъдат приети, тъй като те са изготвени напълно добросъвестно и така ще изготвим много по- всеобхватен доклад по отношение на основните права. Тук не се споменават и правата на семейството. Например, правото на родителите е да образоват и възпитават своите е, деца. Това се разписва ясно в хартата на основните права. Не говорим за освобождаването на дискриминирани е, мълцинства в страни, освободени от тоталитарен режим – и, цел, и стремежа а, да се постигне на пълна, пълна социално равенство. В текстът има доста несъответствия. Погледнахме член 7 и, и ясно се вижда, че се основава на определена философия. Член 7 се заменя от механизъм, който не се основава на договорите. И мисля, че тук много дръзко стъпваме извън обхвата на договорите. Ето защо бихме искали да предложим тези въпроси да се вземат предвид. Присъединявам се към тези, които споменаха, че е необходимо да отчетем и проблема с корупцията. Корупцията винаги е акт на несправедливост. Корупцията е и заплаха за демокрацията, тъй като има някои държави, където дори висши позиции са превзети по незаконен начин. Докладът би могъл да бъде по-балансиран, ето защо ние предлагаме нашите изменения и ви приканваме да ги вземете предвид. Благодаря. Благодаря. Съгласен ли е господин Терикабрас? Ако желаете да вземете думата за едно последно изречение. Да, наистина ценя думите на колегата. Надявам се, че ще работим в добър дух и ще постигнем много добри резултати. Така поне се надявам. Благодаря, господин Трикабрас. Може би няма да ми простите, че тази среща продължава толкова дълго. Имаме още една точка от дневния ред. Последна точка от дневния ред прилагане на разпоредбите на договора относно гражданството на Европейския съюз. Не виждам докладчика. Виждам обаче един от докладчиците в сянка. За тази точка от дневния ред ли сте дошли? От името на докладчика и заместника на докладчика които не присъстват тук, което не е особено мило по отношение на докладчиците в сянка, които са се направили туда да присъстват. Предлагам да отложим тази точка от дневния ред и нейното обсъждане. Съжалявам, че се налага да го направим. Наистина е много късно. Силви, преди да а, тръгнете, обръщам се към доколачите в Сянка. Желаете ли да се изкажете? И след това ще продължа с сроковете за измененията. Имате такава възможност. Ако желаете да го направите, можете да вземете думата. Искате ли да се изкажете по отношение на доклада? ще направя точно това, което ми казвате. Аз не говоря от мое лично име аз а, е, замествам госпожа Кингле. Имам какво да чета, но мога и да не го прочета. Кажете. Предпочитам да отложим въпрос. Извинения и на двамата докладчици в Сянка, които присъстват, както и на тези депутати, които дойдоха да ги слушат. Благодаря с това приключваме тази вечершното заседание.